Buongiorno. Добър ден. Добър ден, дами и господа. Ще започнем. Ще започнем с, с информация от заседанието на координаторите вчера. Имаше цяла поредица свързана с освобождаването от отговорност на комисията за 2008 година. Бяха обсъдени докладчик и е господин Либерацки. Освобождаването от отговорност за 2009 година на комисията, докладчик по този въпрос е господин Камакакис. Аз за освобождаването отговорност на Европейския парламент за 2009 година и е колегата е, Витала а за освобождаването от отговорност на 2009 година за другите институции господин Риверини, а за 2009 година на агенците господин а, Ставракакис. Сега е, определянето на ирландския кандидат за Европейска сметна палата, докладчик е госпожа Сандерс. После имаме предложение за правилник за изменение на финансовия правилник на съвета. Този правилник се отнася за общия съвет на Европейската общност. Докладчик е господин Ривелини. Той вече беше посочен и назначен от координаторите. председателят и председателят на бюджетната комисия ще изпратят писмо до председателя на парламента, за да настоят за прилагане на процедурата на асоциираните комисии по член 50. И за двете комисии. Е, колкото до становището на нашата комисия, е, което е предназначение за комисията АВКО е, по споразумението Конституционни въпроси между Европейския парламент, съвета и комисията по сътрудничеството по бюджетните и финансовите въпроси. Председателя, т.е. аз, ще ще се заема с този доклад. Колкото до пакета АС, ние е, назначихме господин Калфин като член на Комисията по бюджетен контрол, е, който ще бъде докладчик за решението на съвета за, коми... за службата за външна дейност господин Калфин ще бъде и представител в съвместната работна група. Колкото по другите аспекти на службата за външна дейност, за финансовия правилник господин Ривелини ще бъде докладчик, а за статута на служителите госпожа Херцог, за поправения бюджет господин Балцетис. Е, за освобождаването от отговорност за 2009 година за комисията господин Макакис е, господин Итала е, за парламента, Ривелини за другите институции и Ставракаки за агенциите, а за Европейския социален фонд ще бъде групата на зелените. Сега е, изслушването на изпълняващия длъжността ОЛАВ, координаторите прецениха, че за момента не се налага да се организира изслушване на господин Вилет, който е временно изпълняващ длъжността. Е, е, противно на искането от е, председателския съвет на политическите групи в парламента. После говорихме за проекто програмата за посещението в Гърция в края на април 2010 година. Господин Макакис и сътрудника му ще участват на техни разноски, както и господин Ланч, който също пожела да участва на това заседание и да присъства с своя сътрудник.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 заместник е, генералния директор е, е, в Генерална дирекция земеделие на комисията, господин Девин, също ще участва в това посещение, както беше през 2007 година, колкото до финансовия контрол ще има съвместно изслушване на 1 юни между бюджетната комисия и комисията по бюджетен контрол. Значи това изслушване ще бъде съвместно между двете комисии господин Риверини ще запознае комисията с различните предложения за докладчици за това изслушване. Колкото до проучванията, които са предвидени за 2010 година, измежду 10-те предложени ние решихме да изберем 5. Някои от групите бях обединени и 5 е, проучвания ще бъдат направени през 2010 година, докато е, останалите пет през 2011 година и секретарията ще ви представи е, списъка на проучванията за 2010 година. Сега е, за посещението в Харватия от 23 до 25 юни, заедно с бюджетната комисия. Това е отново съвместна делегация между двете парламентарни комисии. Колкото до структурирания диалог между комисията и комисарите, е, ние си отбелязахме предложението е, на председателския, е, на съвет на председателите на парламентарни комисии, господин Лене, и е, срещата с господин Шемета беше отложена, защото се смята, че датата през април е твърде ранна. Е, и ще има е, структура е, също така за обработка на постъпващите жалби и оплаквания. Получихме и писмо от унгарското правителство във връзка с назначаването на господин Фасакас в Сметната палата. Писмото беше раздадено на координаторите и днес ще бъде раздадено на всички членове на Комисията за бюджетен контрол. Това е което мога да направя като съобщение след срещата на координаторите. сега пристъпваме към осма точка от дневния ред е, това е освобождаването от отговорност е, за общия бюджет на Европейския съюз, Европейски парламент. Но преди да пристъпим към гласуването, ще е, дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател, драги колеги. Пред вас е списъка за гласуване. Е, вероятно, все още си спомняте дискусията, коментарите, които бяха направени, когато представих проекто доклада си. Имаше много положителни отзиви, които бяха изразени тогава, а сега вече преминаваме към гласуване. 102 са измененията, които са поступили. Нещо, което ме очудва и съм притиснат между две противоположни гледища. Едните смятат, че докладът ми е, не отива достатъчно далеч, не е достатъчно задълбочен, а пък други смятат, че съм отишъл прекалено далеч. Така че са внесени много изменения за заличаване на текстове. всъщност аз благодаря на всички за представените конструктивни изменения които целят един по-добър текст, внесени са от всички групи, от социалистите, от левицата, от НП, особено изменения за заличаване, а, обаче тези изменения не мога да приема изцяло, защото ако всички те бъдат приети, докладът, който има за цел а, да се осигури правилно освояване на 1,2 милиарда, които трябва да бъдат освоени, подобни изменения биха променили същността на доклада. Госпожа Херцог още вчера внесе изменения, някои от тях оттегли, някои от тях аз пък ще внеса от мое име. И имаше и е, съгласуване на становищата с ЕНП и е, групата на социалистите, по-специално по член 106. И тогава, когато стигнем до е, това извинение, ще взема отново думата. Благодаря. Председателят. Благодаря ви, господин Стас за усилията, които сте положили и сега ще преминем към гласуване, което ще продължи доста дълго. Надявам се, че никой не е забравил електронната си карта, за да можем да преминем към гласуване по тази точка. И така, моля гласувайте, край на гласуването. Приеме се 21 гласа за, 4 гласа против. Преминаваме сега към резолюциите и изменение. Първо, моля, гласувайте. А, край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа, а 2 са за. Второ изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 6 гласа за, 21 против. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 9 против. Приема се. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. А всъщност то отпада. Преминаваме към пето. Един момент. Повтарям. Глас... Е, изменение номер 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 3 гласа за 24 против. Осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 гласа против, 6 за. Десето изменение оттеглено, 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 27 гласа. 12-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 за 8 против. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 25 гласа против 2 за. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа. Петнайсет, шестнайсет и седемнайсет гласувате Гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се 28 гласа за. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 3 против. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 6 за, 22 против. 20 то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 за 8 против. 21 изменение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се с 20 гласа за 8 против. 22 изменение. Гласуване. Край на гласуването. А, отпада всъщност 22. 23 е, отпада. 24-то. Приема се с 28 гласа. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 гласа. 26-то. Гласувайте, прекратете гласуването. Приема се 5 гласа за, 2 против. 27 изменение. Край на гласуването. Приема се 18 за, 9 против. 28 изменение. Е, е оттегнено. Сега по 29 гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 во изменение. Край на гласуването. 18 за. 32 отпада, 33 оттеглено, 34 край на гласуването по 34-то изменение. Приема се. 35-то е оттеглено, 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37 е оттеглено. 38 разделно гласуване, първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част на изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то изменение оттеглено, 40 изменение. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Моля, гласувайте. Приема се. Секретариатът отбелязва, че групата на социалистите а, има прекалено много гласуващи. Wir das mal versucht, Herr Präsident, aber wir sind jetzt wieder. Опитваме се, господин председател. Председателят може да проверите кой гласува, кой не гласува. Господин Берман гласува, а госпожа Ела трябва да ни напусне, защото има други ангажименти, така че сега всичко е наред. Отлично, казва председателят. Продължаваме. 43-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 45-то гласувате. Край на гласуването. Приема се. 46-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 47. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. А, трябва да проверим това гласу... А, може би картата на госпожа Аяла е останала в апаратчето за гласуване. Окей, Okay. Andiamo avanti. Computer certe volte sono... Добре, продължаваме. да, понякога компютрите внасят много повече объркване от хората. И така, край на гласуването. Приема се 48 изменение. Сега 49. Не. 50-то изменение на разделно първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Всъщност 51 отпада, така че преминаваме към 52. Гласувайте, моля, край на гласуванията. Отхвърля се. 53-то Моля, гласувайте по 53-то. Край на гласуването. Приема се. Можем да вземем 56, 7 и 8 да ги гласуваме анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 60-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61-во. Гласувайте по него. Край на гласуването. Отхвърля се. 62 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, сега 65-то. Давам думата на господин Стас по, член, по изменение 64-то. Eh, ehm, Благодаря. 63-та от госпожа Грасвар. Не е изцяло свалено това изменение. Не е заличено изцялото. Мисля, че можем да гласуваме за 64-тото изменение на госпожа Херцог, която всъщност го оттегля. Quindi è come un emendamento orale del, dell'onorevole Stais. Prego, onorevole Gay. Желаете ли да продължите и да вземете думата за уточнение, господин Гар? Благодаря. Нека да помисля. Строи ми се, че става въпрос за 28-ми абзац от предишния текст на Стас. А 64 на Херцог, всъщност допълнението е едно, изменението е едно допълнение. Не зная тук дали ще влезем в противоречие или просто ще го добавим като една добавка? die Voting List einfach nicht mehr, weil da gibt es einen Streichantrag und der ist der weitergehende. Eigentlich muss man dann über den Streichantrag. Имаме предложение за заличаване. Значи първо това трябва да гласуваме. След това вече ще продължим с последващия ряд на гласуването. Нека да не осложняваме, колеги, прекалено много гласуването. Нека си продължим. И, разбира се, всеки ще може да предложи свое изменение в пленарна зала, ако прецени, че това е нужно. И така, председателя, продължаваме с следващия абзац 65-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. В 70 моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71-во изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и трето гласуваме. Моля ви, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75-то, моля, гласуваме. Край на гласуването. Приема се. La votazione aperta. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 83-то. Моля, гласувайте. Против. Приема се. 84-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86-то. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 88 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91. В две части. Моля, гласувайте за първа част. Апровато. Благодаря. Край на гласуването. И сега гласуваме за втората част на 91-во. Моля, гласувайте. Сенекюса. Край на гласуването. Отхвърля се. 92. Разделно гласуване в две части. Моля, гласувайте първата част. Аха. Първата част е паднала, но втората все още е жива и здрава. Нека да гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 93-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 95-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Деведесет и седмо изменение. Разделно гласувано. Моля, гласувайте по първата част. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. Изменение 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Моля, гласувайте.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 Ok. C'era un errore, un errore sulla mia lista di voto qua, che mancava una parte. Allora... Има грешка в моя списък за гласуване. Тоест, втората подточка на 97. Моля да гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Трета част, е, трета подточка. Край на гласуването отхвърля се. 98 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 99-то и 100-ното са идентични. Гласуваме заедно с тях. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 103. Разделно гласуване в две части. Моля, гласувайте за първата част. Край на гласуването. Приема се. А сега, моля, гласувайте за втората част. Край на гласуването. Също се приема. 104 изменение. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 105-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 106-то. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто и десето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение от докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение от е, госпожа Красле. Край на гласуването. Приема се. 115 и 116 можем, според мен, да гласуваме заедно. Не можем ли? Добре, отделно ги гласуваме. Моля, гласувайте 115. Край на гласуването. Приема се. 116 гласуваме сега. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. 117. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 119 и Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 124-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 125-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 127. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. ...130 a 133 si può votare in blocco se siete d'accordo, la votazione è aperta. От 130 до 133 заедно гласуваме. Приемат се. 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Има падащи и се отиваме на 139-то. Моля, гласувайте. Приема се. 140-141 са идентични. Моля, гласуваме. Край на гласуването. Приемат се. 142 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. От 143 можем ли да обединим до 145? Не, не можем. Значи започваме с 143-то. Край на гласуването. Приема се. 144-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега 145-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 150 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение от господин Итала. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 146. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Херцог. Извинявайте, искам да напомня на колегите си социалисти, че 146.7.8 има грешка в е, текста. Е, извинете, че малко се забавих. Става въпрос за едно отрицание, но все пак трябва да се гласува и трябва да знаете. Съгласни сме с е, съдържанието. 147 гласуваме ясно, каза председателя. За край на гласуването отхвърля се. То. La votazione aperta. 148, моля. Край на гласуването. Приема се. 152, моля гласувайте. Не. Аха, оттеглено е. 153. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 154 моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 155-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 156-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 157. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега, в този момент, давам думата е, на господин Станс, докладчика, за новия текст на този абзац. Благодаря, колеги. Тук имаме компромисен текст на 106 абзац. След консултации вчера бе раздадено предложението. Ако го приемем, това вече ще бъде новия текст. В съответствие с член 2.2.3 от правилата за използването на бюджетните кредити от бюджет е, точка 4000, всяка група може да въведе вътрешна система за контрол. Няма е, да изчета целият текст. Това е първата му част. Въвежда се думата maintain на английски, поддържаме и след това е, от е, текста контролна система до края се задрасква текста. Благодаря много, председателя. Моля, гласувайте, всичко е ясно. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. Отново имаме, но нека подложим веднага на гласуване 107 абзац. Отхвърля се. Е, Емендаменто 159, la votazione aperta. Продължаваме с 159-то. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 160-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 161 и 2 могат да заедно да бъдат гласувани. Благодаря. Приемат се. 163. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 164-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 165-то. Край на гласуването. Приема се. 166-то. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Край на гласуването. Приема се. 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 170-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Можем ли в блок да ги гласуваме? От 171 до 173 можем. Моля, гласувайте. Отхвърлят се. 174-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 175-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 176. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 е оттеглено. Гласуваме 178. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. 179. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Можем ли в блок да ги гласуваме? Не можем. Добре, 180 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 181. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 182. Край на гласуването. Приема се. Сто осемдесет и трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. 135, 135 А и 135 Б. И давам думата на господин Стас. Да, колеги. Редица и изменения има тук от либералите за транспорта, свързани с колелата, велосипедите, от НП са внесени, така че да се окоръжат гражданите да използват повече публичния обществения транспорт, така че искам да ви насърча да обединим тези всичките предложения, да ги подкрепим. Eh, Председателя, благодаря. Да гласуваме. Моля, гласувайте. Първата част. 135 и 135А. Това гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме абзац 135Б. Е, имате текст в е, скоби. Това гласуваме всъщност. Моля го. Край на гласуването. Приема се. Сега, отделно ще гласуваме текст в текста в скобите. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Гресле, какво има тук? Объркване в списъка, нали гласуваме 135Б, госпожа Кресле. Трудно е да се справи човек. На А, А ли гласувахме или Б гласувахме, или сега в момента гласуваме частта в скобите. Председателя. 135 и 135 гласувахме най-напред. Заедно ги гласувахме. След това 135б без текста в скобите и сега гласувахме текста в скобите, който падна. Продължаваме. Сто и деветдесет 190. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 191. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Заедно гласуваме 192 и 193. Не можем. Добре, по-отделно. 192. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, 193-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 194-то. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 195. Край на гласуването. Отхвърля се. 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение и разделно гласуване. 197. Първа част гласуваме. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Втора част на 197. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 198. Последното на тази страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 199. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 200. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста и второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме цялото предложение за резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 за, 4 против, 6 са въздържали се. Поздравления за господин Стас. Благодаря за неговата работа. Имате думата, господин Стас. Много ви благодаря, господин председателю. Много ви благодаря за любезните думи. Просто искам да отбележа сега, в този момент, че ето това бебенце, което видя светлината на деня, можем да го заведем и в пленарна зала. Като докладчик и като представител на групата, искам да ви кажа, че там ще срещнем един фронт, образуван от по-малките групи, които наистина ще пожелаят и поименно гласуване, така че да могат да изразят своята позиция по отношение на решението. Председателя, благодаря. Господин Стас, благодаря отново за работата ви. Госпожа Греслер. Нещата не са толкова прости. От 2007 е, година насам е, в е, парламента, светът е, много се е променил и е добре докладът да се съобрази с тези промени. Е, много от това, което ти поиска, е отразено, а много неща вече не съществуват и нашата комисия допринесе за това. Искам по-малко теория по системата за контрол и повече работа по съдържанието и най-вече по това, което искахме да критикуваме. Не може да се критикува по принцип това, което се е случило минало в нашия парламент. Много неща се промениха, много конфликти изчезнаха. Бих искала да имам по-голяма подкрепа, да се приемат някои процедури. И съжалявам, че е, този доклад оказва натиск. Това не е точно. Съжалявам, не искам да пускаме нещата така, просто да минават. Искам конструктивно да се опитаме да решаваме проблемите, е, които трябва да решаваме в е, парламента. Председателя, благодаря ви да, поздравявам те за новата ти прическа. Много ти отива, а, казва господин Кацим Какис. По принцип не става въпрос за теория за теорията. Имаше точки, на които се спря господин Стас, ни които бяха подкрепени от малките групи. Тези групи бяха напълно уместни. Ние не сме в опозиция само за да бъдем в опозиция. Докладчика каза, че в пленарна зала ще вкара устна основни точки и евентуално да ги прокара е, заедно с малки групи. Да няма бунт на малките срещу големите, а просто в зависимост от новите събития да намерим нови форми на компромис. Е, господин Чернецки казва председателя. Благодаря, господин председател, казва господин Чернецки. Е, ние гласувахме резолюцията с измененията. Тя е такава каквато е. И аз мисля, че ние чухме мнението и на докладчика, и на други колеги. Е, този е, доклад е различен от предходната си версия и бюджетният контрол в Европейския парламент се е подобрил и е по-добър от е, това, което беше в предишния парламент преди 5 години, в началото на мандата на предишния парламент. обаче не мога да подкрепя този доклад. А, госпожа Херцог има думата. А, а, а, благодаря ви, господин председател. Аз а, искам а, да потърся решение на някои от повдигнатите въпроси. А, мисля, че е Вярно това, че бюджетния контрол се подобри, но трябва да се подобри вътрешния контрол, вътрешния одит. Някои от е, въпросите, на които се спряхме в край на крещата, не попадат в окончателната версия. Въпреки, че имаше напредък, е, мисля, че всички сме единодушни, че трябва да се сръзоточим върху нови възможности за промени и за изменения по докладите и трябва да постигаме съгласие по Според мен, важното е, че трябва да продължим в тази посока – е, сега, нека да се средоточим върху конкретните факти, върху това, което може да се подобри и за в бъдеще, през следващите години, да постигнем някакви резултати. Мисля, че е, до тук направихме каквото можахме и ако трябва да предложим изменения в пленарна зала, сигурно ще можем да е, предложим нещо по-качествено. Сега, дали сме удовлетворени от развитието или не? Всъщност ние трябва да видим е, е, дали парите на дънакоплаците се харчат както трябва. Съгласна съм с доклада на господин Стас, защото той показва, че са необходими промени в положителна посока и като е, спазваме това, което е постигнато. Еволюцията е нещо чудесно, хубаво, че сме се подобрили, но не е достатъчно. Благодаря ви, е, госпожа Сан... господин Сандер. И така, е, става дума за нов доклад. Доклад по 36 глави, които бяха променени, т.е. 36 области бяха значително променени края на краищата доклада е различен от това, което беше. Искам да благодаря на докладчика за това, че беше склонен да сътрудничи и да предложим заедно изменения в пленарна зала. И трябва в крайна сметка парламента да реши. Е, благодаря ви. Е, няма други желаящи да се изкажат по тази точка. И сега пристъпваме към а, следващата точка от дневния ред. освобождаването отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на финансово 2008 година. Давам думата на госпожа Матиора, е, която е докладчик. Благодаря, господин председател. Ние се готвим да освободим от отговорност за 23 агенции и две общи предприятия. Почти за всички агенции препоръчам да гласуваме освобождаването от отговорност. В доклада за всяка агенция има препоръки съобразно съответната проблематика. Хубаво е да ги прилагаме, за да се подобри техния бюджетен и финансов менеджмент. В тази посока доклада е по инициатива по наша инициатива предлага по-общо разсъждение. И предлагам заедно с останалите групи е, да отложим освобождаването от отговорност е, по докладите, където има постоянни проблеми, но ние се надяваме положението да се подобри бързо, благодарение на плана за действие, който ще се приложи от директора и изпълнителния съвет на тази агенция. Ще го видите в приложение към доклада и се надяваме след лятната вакансия да можем да гласуваме измененията. Е, благодаря на колегите за конструктивния диалог. Искам да благодаря на секретарията за бързата му работа и е, за това, че беше винаги отзивчив спрямо нас. Благодаря ви. Можем да пристъпим към гласуване. Благодаря на госпожа е, Матю. И сега пристъпваме към гласуването. Еменда... Siete pronti? Che, che relazioni prendiamo? Cosa fa? Linee, linee. И така, първото гласуване на доклада и ни е, за е, освобождаването отговорност и контрол на агенциите, девета точка от дневния ред. Е, е, картата на лице ли е? Пристъпваме към гласуване на първо изменение, начало на гласуването. Готови ли сте? Е, да, започваме от начало. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение начало на гласуването. Край. Приема се. Четвърто изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 11-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 13. Ако обичате, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега а, имаме устно изменение от господин Ставракакис. Ако искате да се изкажете, имате думата. А, благодаря, господин председател. Искам да предложа устно изменение в края на текста. А, в а, параграф 15 от госпожа Греслер на английски чета. И това е. Благодаря ви, господин председател. Така, значи продължаваме, нали? Можем да продължим и да гласуваме. Гласуваме изменения текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имаме устно изменение от господин Ставракакис. По 19-то изменение господин Ставракакис има думата. Благодаря, господин председател. Устно изменение. Към изменение номер 19 на госпожа Гресле, на края на текста, аз предлагам в допълнение следната линия на английски. in 2010. Ευχαριστώ πολύ. Mettiamo in votazione l'emendamento 19. Votazione. И така, 19 е, то изменение в изменение му вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 22 и 23 изменение заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега е, цялата резолюция в изменение и вид. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 4 против, 2 въздържали се. Благодаря, госпожа Матю. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред по освобождаването отговорност за различните агенции. И отново давам думата на госпожа Матю. Искате ли? Искате ли думата? Аз предлагам направо да пристъпим към гласуване. Е, да, защото ако се спрем на всяка агенция, ще откараме до следобед. Е, и така. Така. Започваме с Европейския център за развитие на професионалното обучение. Моля гласувайте. Моля гласувайте по освобождаването от отговорност. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към приключването на баланс. Моля, гласувайте. Приема се сега за резолюцията. Ако не възразявате, гласуваме е, второ, седмо, е, шесто и пето изменение. Амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега пристъпваме към е, окончателния вод на резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 за, 2 против, 1 въздържал се. Сега пристъпваме е, към Центъра за преводи на органите на Европейския съюз, 11-та точка. Е, сега, е, освобождавам от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, за приключването на сметките, приключването на баланса, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, параграф 3, изменение първо. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме цялата резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 21. 21 гласа. Сега пристъпваме е, към агенцията на общ... към е, е, Европейския полицейски колеж за предложението за освобождаване от отговорност, начало на гласуването, край на гласуването. Така, е, предложението за приключване на баланса, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето, четвърто и пето изменение. Гласуваме един блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега цялостната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за и 1 глас против. Сега пристъпваме е, към Агенция на общността за контрол на рибарството. Е, предложение за освобождаване от отговорност. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, сега приключването на баланса. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега предложението за окончателна резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 1 глас против. Приема се. Европейска агенция за възстановяване. Предложение за освобождаването отговорност. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, 1 против, 1 въздържал ли се. Сега, приключването на баланса, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По резолюцията първо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега цялостната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Сега пристъпваме към Агенцията за авиационна безопасност. А, сега, предложение за освобождаване от отговорност. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 21 глас против, е, е, за, 1 против, 1 въздържал се. Така, сега е, приключването на баланса. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателната резолюция е, предлагам 1, 2, 3, 7, 4 да гласуваме блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5 и 6 блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Е, приема се. Сега окончателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Сега пристъпваме не към Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Предложение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 глас за, 1 против, 1 въздържал се. Сега по приключването на баланса, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, първите три изменения. Първо, пето, шесто анблок. А, извинете. Сега по първо изменение на Комисията за околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето, седмо и четвърто амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, цялостната резолюция, моля гласувайте. Приема се 23 за, 1 против, 1 въздържал се. Пристъпваме към Европейската агенция по химикалите. Освобождаваме отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 глас за, 2 против. Е, приема се. По приключването на сметките, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, е, второ изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, трето изменение на Комисията по околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателна резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 23 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. И сега пристъпваме към Европейската агенция за околната среда, е, освобождаване от отговорност. Е, начало, край на гласуването, приема се. 24 е, гласа за, един против, един въздържал ли се. Така, за приключването на сметките, моля гласувайте. Приема се. Сега първо изменение на Комисия околна среда, първо и четвърто блок. Край на гласуването. Приема се. Второ и трето. Амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. И сега окончателно гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 за, 1 против, 1 въздържал се. Е, а сега Европейски орган за безопасност на храните. Освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 е, за, 23, 2, 2 против, 1 е, въздържал се. Приключване на сметките. Моля, гласувайте. Приема се. Сега можем да гласуваме блок първите три, трето, първо и второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение Комисия околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 за, 2 против, 1 въздържал се. А сега Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании. Предложение за освобождаване отговорност. Начало на гласуването. Край. Приема се. 23 за, 1 против, 1 въздържал се. Приключване на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега първите две изменения на Комисията по граждански свободи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега е, гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 за, 1 против, 1 въздържал се. Агенция Европея. Сега преминаваме към освоена отговорност. Е, бюджета на Европейска агенция по лекарствата. Предложението за освобождаването отговорност. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Сега по отношение на четвърното приключване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, моля, гласувайте по първо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. второто а, изменение и петото. Моля, гласувайте. Приемат се. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуванията. Приема се. Шесто на Комисията по околна среда. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Цялата проекторезолюция, моля гласувайте. Край на гласуванията. Приема се 23 гласа за 1 против. Преминаваме към Европейската агенция за морска безопасност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за един против. Четвърното приключване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение първо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Окончателната проекторезолюция, цялата проекторезолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 глас, е, гласа за, 1 против. Агенция за снабдяване. А Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 1 против. Чудоводно приключване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателната проекто резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Европейска железопътна агенция. Предложението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 1 против, един въздържал се. Предложението е за счетоводно приключване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте по измененията Тран 1, 2 и 3 и 5. Край на гласуването. Приемат се. Окончателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Европейска фундация за обучение. Първо предложението за служебната отговорност. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 1 против, един въздържал се. Счетоводно приключване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двете изменения, 2 и 3, моля гласувайте по тях. Край на гласуването. Приема се. Цялата цялата проекторезолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 за, 2 против, 1 въздържал се. Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Предложението за освобождаването отговорност. Гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се с 20 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Щоводно приключване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Анблок по двете изменения на Комисията по заетост приемат се. Изменение първо, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение на докладчика, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменения четвърто и пето на комисията по заетост. Гласувайте анблок по тях. Край на гласуването. Приемат се. Цялата проекторезолюция, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 за, 2 против, 1 въздържал се. Преминаваме към Агенцията за снабдяване към Евратом. Предложението за освобождаване от отговорност, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, един въздържал се. По счетоводното приключване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. И сега цялата резолюция. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 за, 2 против. Няма въздържали се. Преминаваме сега към Европейска фундация за подобряване условията на живот и труд. Първо, предложението за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Щоводно приключване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Сега изменения второ, трето и шесто на комисията по заетост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Цялата проекторезолюция. Гласувайте по нея. Край на гласуването. Приема се. 21 за, 2 против, 1 въздържал се. Преминаваме към Евроюст. Предложението за освобождаването отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за, 1 против, 1 въздържал се. Щоводно приключване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. изменение Либе 1 и 3, блок. гласувайте, край на гласуването, приемат се. Изменение първо, моля гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Цялата проекторезолюция, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 за, 1 против, 1 въздържал се. Преминаваме към агенция, Европейската агенция за основни права. Първо предложението за освобождаването отговорност. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. 21 за, 1 против, няма въздържали се. Счетоводно приключване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двете изменения бе 1 и 3, анблок, гласувайте по тях. Приемат се. Цялата резолюция сега, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 20 за, 2 против, 1 въздържал се. Е Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз Frontex. Предложението за освобождаване от отговорност. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се 19 за, 2 против, 1 въздържал се. Счетоводно приключване. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Изменение ли бе едно? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменение първо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. И изменения 5, либе 5 и 6, тон блок. Край на гласуването. Приемат се окончателния текст. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се 20 за, 2 против, 1 въздържал се. Преминаваме към Европейския надзорен орган. Предложението за освобождаемата отговорност гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се 20 за, 1 против, 1 въздържал се. Счетоводно приключване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателният текст, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 за, 2 против, 1 въздържал се. Преминаваме към Европейско съвместно предприятие. Моля, гласувайте по предложението за освобождаването отговорност. Край на гласуването. Приема се 18 за 2 против 1 въздържал се. Счетоводното приключване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Окончателната проекторезолюция. резолюция моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 за, 2 против, 1 въздържал се. И сега преминаваме към съвместното предприятие Сезар, предложение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 за, 1 против, 2 въздържали се. Щоводно приключване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение Тран 1, 2, 3, 5 и 7. Анблок. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. И изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тран 6. Гласувайте по това изменение. Край на гласуването. Приема се. Цялата резолюция. Моля, гласувайте по този текст. Край на гласуването. Приема се 20 за 1 против и е- въздържал се. Благодаря на госпожа Матио за нейната работа. И така, даже преждевременно приключихме и можем сега да пием кафе и да се видим отново тук в 15 часа.